liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Уважаеми колеги, добре дошли на днешното заседание на нашата комисия. И тъй като, както винаги, имаме много наситен дневен ред, веднага преминавам към неговото разглеждане. Започвам с точка 2 от дневния ред, приемане на дневния ред. Има ли някакви желания, някакви възражения? някаква загриженост в тази връзка? Очевидно не. Така че мога да обявя дневния ред в настоящата му редакция за прият. Точка трета от дневния ред одобрение на протоколите от заседанието от 21 ноември и 5 декември. Вие ще намерите тези протоколи във вашите документи. Имате ли някакви коментари и желания за внасяне на изменения по двата протокола? Очевидно не. Ако нямате други желания за внасяне на изменения до края на изменението, мога да обявя протоколите в настоящата им редакция за приети. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред, съобщение на председателя – Днес имаме превод на френски, немски, италиански, гръцки, испански, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Както винаги, заседанието се излъчва по вебстрим и координаторите, всъщност техните решения от 23 януари, също са ви изпратени по имейл от 30 януари. Формално те могат да бъдат обявени за приети, тъй като до 2 февруари не постъпиха възражения, така че ги обявявам за приети. И последно искам да припомня, за нашето посещение днес след обед в Дома на европейската история. Вие знаете, че Думът на европейската история в миналото винаги е бил предмет на обсъждане в нашата комисия. Още не е открит този дом, в него още няма експонати, но смятаме, че би била добра идея, ако поне разгледаме самата сграда и чуем какво се предвижда в бъдеще преди този дом на европейската история да бъде открит на 9 май. Така че ще се срещнем в 14 часа 45 минути преди пред входа на Дома на европейската история в е, АСП, в сграда АСП. Ще се срещнем на входа в 14.45 и заедно ще отидем до Дома на европейската история. 14 часа 45 вход на Европейския парламент Рювирц. Ще отидем заедно и е, разглеждането ще продължи до 16 часа. Може би е, е добре да калкулирате няколко минути повече за по-сигурно. Добре. Можем сега Да пристъпим към гласуване. Уважаеми колеги, днес започваме с един голям успех. Както знаете, 2018 година е обявена за година на европейското културно наследство. Най-сетне се постигна споразумение за това между парламента и съвета. Мога да кажа, че мисията е изпълнена. И преди всичко искам да благодаря на двамата преговарящи е, Дяконо и Силвия Коста, двамата колеги, които като председатели водиха преговорите. Ние изминахме дълъг път. Спомням си много добре, че преди много години винаги сме настоявали пред комисията да се въведе такава година на европейското културно наследство. Миналата година имаше известни проблеми, защото комисията нямаше огромно желание за това, но ние успяхме да се наложим и е, наред с много голямото увеличение на бюджета, мога да кажа, че за тази година на културното наследство се предвиждат 8 милиона евро, 4 милиона са свежи пари. Това също беше много голям успех. Това не беше ясно в началото, че ще получим такива свежи пари. И всъщност се споразумяхме останалите 4 милиона да дойдат от споразумението, но ако има 4 милиона на свежи пари, аз мисля, че можем от програмата Творческа Европа да добавим 4 милиона. Е, господин Дяконо, нашия докладчик, може би накратко ще ни запознае с резултата и е, хода на преговорите също и Силвия Коста би могла да вземе думата. Аз мисля, че без техния ангажимент, без техното воодушевление и някои е, допълнителни бекстейдж дейности, едва ли е, би се увенчала с успех, така че благодаря най-сърдечно на двамата преговарящи. Това за нас е голям успех. Сега давам думата на докладчика и след това на Силвия Коста. Господин Дяконов. Благодаря, господин председател. Знаете, че не, не отдавна бяха раздадени Оскарите. Това също е част от културата, но, но сега трябва да благодаря на колегите, които ми помогнаха много в процеса на преговорите, особено през последния месец. Преговорите бяха много така напрегнати, трябваше да обсъждаме и преговаряме с съвета и комисията, а ние бяхме наистина един истински екип с друж, дружен екип с госпожа Коста и всички наши помощници. Ние е, работихме като един е, екип, като един отбор. И в крайна сметка постигнахме, смятам, доста голям успех. Според мен най-важното беше че парламента изигра активна роля в оформянето на програмата от начало и до край. Не, че това е единствения случай, но все пак доста редко се случва. В началото бяхме изправени срещу много силна съпротива. А, казаха ни, че този, този начин на работа подкопава устоите на Европейския съюз, че наистина вредиме на съюза, но ние не спестихме енергия и усилия за да въвлечеме и гражданското общество, творците, и в крайна сметка всички, всички ще вземат активно участие в изпълнението на програмите и самият парламент ще играе важна роля. Ще присъства много ярко в изпълнението и в крайна сметка след дълга и упорита борба, съвета и комисията се съгласиха да излеземе с е, писмен документ. Мисля, че тук има представители на комисията и съвета и бих искал да им благодаря от името на нашия екип, на нашия отбор за това, че заедно постигнахме успех. Трябва държавите членки да участват активно, активно в е, в всичките мероприятия за да може наистина цялата тази подготовка да даде конкретни плодове. И се надявам, че в края на 2019 ще обсъдиме новите е, програми, новите методи, които ще бъдат резултат от постигнатото до тук. Е, благодаря ви, за мен това беше така една а, един опит, едно преживяване единствено по рода си. Силвия Коста може би е по-запозната с нещата, но благодаря, благодаря наистина на всички за всичко. Благодаря, Силвия Коста. Благодаря. Наистина това беше истинска победа на парламента и не бива да го забравяме някои държави не бяха в подкрепа на тази идея и нямаше да можем да се наложим, ако Комисията по култура не беше дала своя принос. Става дума и за други ценности в случая. Колегата Дяконо посочи, че ние бяхме много добър екип, защото осъзнавахме, че става дума за това, че можем да наложим още повече приоритети по този път. Култура, образование, това са част от 11 приоритети на Юнкер. Някои от тях обаче попаднаха в сянка. Много сме щастливи от резултатите, които постигнахме. Както каза нашата председателка, в началото това беше немислимо. Парламентът беше допуснат като наблюдател в работната група на държавите членки за е, изпълнение на тази идея. Парламентът винаги е участвал в консултации на заинтересованите страни и наистина трябваше всички да бъдат включени в дейността по подготовката на тази година на европейското културно наследство. Трябваше да бъдат отчетени всички интереси. Става дума не само за тези 4 милиона, които след това бяха увеличени на 8 милиона, имаме и да, 4 милиона от фонда творческа Европа. Това са добри перспективи. Някои от нашите ценности са заложени там. Европейските измерения на културното наследство – е, също така и европейските ценности и представи. Знаете, че културното наследство има и символно значение. Могат да бъдат разглеждани в тази рамка теми, които да се влеят след това в предложения по отношение на европейското културно наследство. Искам да благодаря на Малтийското председателство, защото е, накрая те разбраха исканията на парламента и можахме да намерим технически решения, за да преодолеем някои пречки. Искам да благодаря на докладчика, искам да благодаря на цялата комисия по култура, която ни помогна при изпълнение на тази трудна задача. Благодаря. Благодаря най-сърдечно още веднъж на колегите Дяконо и Коста за този чудесен резултат. Сега преминаваме към гласуване. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Geschlossen. Край на гласуването. Да. Приема се с голямо мнозинство, само един глас против, така че още веднъж ви е, поздравявам с този голям успех. Преминаваме сега към доклада на колегата Сантяго Фисас установяване на действие на Съюза Европейски столици на културата за периода 2020-2033 година, т.е. ние хвърляме поглед далече в бъдещето. Колегата Фисас не присъства в момента, така че можем директно да пристъпим към гласуване. Започвам с изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. 4 е оттеглено, изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 и 34 идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за. Против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 Нека да проверим, че с електронно гласуване начало на гласуването. Извинете, пропуснах да кажа, че тук има устно изменение, което е включено във вашите документи. Край на гласуването. Приема се. Просто не сте вдигнали достатъчно високо ръце. So I think we should perhaps vote that one again.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 въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 2 е оттеглено, 3 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване на целия доклад. За законодателния доклад, начало на гласуването, край на гласуването, с голямо мнозинство се приема доклада, само един глас против, така че поздравления за докладчика. Сега преминаваме към гласуване на този доклад е, и е, вече ще встъпим в преговори с съвета и комисията съгласно параграф 69 е, цел от нашия правилник. Начало на гласуването. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 30 гласа за, единодушно се приема да пристъпим към преговори. Благодаря ви най-сърдечно. Сега преминаваме към точка 7. Тук става дума за два доклада във връзка с поразумението от Маракеш и преди да преминем към гласуване, искам да насоча вниманието ви към нещо важно – което мисля, че беше съобщено предварително на всички групите, като дефиницията в член 2 на директивата и е, регламента, който трябва да бъде съгласуван, са предмет на становището на господин Джамбаски и трябва да бъдат идентични. Мисля, че няма смисъл в регламента и директивата да има две различни дефиниции. Всички членове за изменение на член 2 на директивата и на регламента трябва да бъдат включени в един списък за гласуване, а именно е, списъка за гласуване на директивата. Първо гласуваме по нея. При доклада на Хелга Трупел гласуваме по дефиницията, както в доклада на Трупел, така и в доклада на Джамбаски. И след това в доклада на Джамбаски няма да гласуваме за дефиницията. Вие ще видите това съответно в вашия списък за гласуване. Резултатът от това гласуване ще се приеме за резултат от гласуването по доклада Джамбаски. Можем ли сега да преминем директно към гласуване или Хелга желаш да кажеш нещо? Бих искал да благодаря на колегите за сътрудничество. Работихме в много добър дух, за да запазиме духа на Маракеш до сега хората, слепите хора и хората с зрителни увреждания нямаха възможност да се възползват от някои творби. Така че надяваме се, че от тук нататъка нещата ще бъде променени и ще бъдат създадени съответните творби и съдържания, които да бъдат подходящи за тях и те да не се сблъскат с такива ограничения, с каквито се сблъскаха до сега. Значи, е, Благодаря. Преминаваме веднага към гласуване. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24 за. А, извинете.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 трябва да вдигате ръце, защото иначе не мога да преброя. Изменение 67 за. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение. Нека да проверим, че с електронно гласуване по 74 гласуваме начало на гласуването. Край на гласуването. много ви моля, вдигайте ясно ръце, за да мога да видя. И отхвърля се съвсем ясно. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против,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 Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим че с електронно гласуване. 24 начало на гласуването. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим.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 въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 40 с устно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим, чрез електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 15 на 14 приема се. И изменение 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против въздържали се, отхвърля се 45 за, против, въздържали се, мисля се, се отхвърля. 45 електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. С 21 гласа се отхвърля. 46 за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 Гласуваме сега целия доклад. Електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа за, един въздържал се, приема се и поздравявам докладчика. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Колегата беше господин Джамбаски. Господин Джамбаски тук ли е? Не го виждам. Значи няма как да му дадем думата. Преминаваме директно към гласуване. Изменение 21. За. Против въздържали се, отхвърля се. И тъй като приехме вече цялата дефиниция, преминаваме към изменение 5 на страница 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се,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 Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. А 9 и 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 12 за. А, извинете, 13 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се, отхвърля се.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 Гласуваме целия доклад електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 29 гласа за. Приема се единодушно. Поздравявам докладчика. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред – свързаността с интернет, е, гигабайтовия интернет. Е, докладчикът е Силвия Коста. Силвия, желаеш ли да кажеш нещо? Си, voglio ringraziare натурамент gli Благодаря, искам да, да благодаря докладчиците в сянка и политическите ни съветници за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 Преминаваме към изменение 9 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването.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 против, въздържали се, не е ясен резултата. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целия доклад електронно начало на гласуването. Край на гласуването. С 29 гласа за приема се единодушно. Сърдечни поздравления на докладчика. С това приключихме за днес гласуването. И преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 10. Авторското право в рамките на цифровия единен пазар. Докладчик е колегата Жуло. Мога ли да ви помоля за малко тишина? онези, които желаят да напуснат залата, ако обичат да го направят тихо, за да можем да продължим нашата работа. Сега искам да дам думата на докладчика господин Жуло. Господин Жуло, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, авторското право е важна тема за нашата комисия. В качеството ни качество на членове на тази комисия и на потребители. Цифровата революция създаде дълбоки промени в цялостната конъюнктура на авторското право, много преимущества, но и много предизвикателства. В следващите месеци ще трябва да намерим решения на много въпроси, как да осигуриме справедливо възнаграждение за творците, тъй като творбите се е, пресъздават и е, копират и предават много бързо. По какъв начин да защитиме онези творби, свързани с образование, наука и творчество и културно наследство, без да нарушиме правата. Как ще намериме баланс между ползователите, които са и същевременно творци, както в YouTube и така нататък. Да, авторското право е деликатна тема, тъй като има пряки последици за финансирането на творбите и възнаграждението на творците. Затова нашият подход трябва да бъде балансиран. също времено промените в законодателството за авторско право се такива промени се внасят не по-често от по на 15 години, така че ние трябва да бъдем амбициозни и да търсиме нови решения. Аз приемам подхода на Европейската комисия и поздравявам комисията за това, което е предложила, т.е. проекто директивата. Аз така критикувам прекалено острите кампании срещу предложението на комисията. Смятам реформата за не опасна. Интернет не е заплашен от изчезване, така че и ако искаме да бъдем разумни, трябва просто да разглеждаме въпросите по един сериозен начин. Беше необходимо обаче да внесем известна яснота в текста на комисията и аз се опитах да направя това в четири точки. Първо, допъл... исках да увелича правната сигурност от гледна точка на ограниченията и изключенията. Второ, смятам, че са необходими някои е, разпоредби, свързани с издателите на преса. И трето, правилата, свързани с, с творбите, които се разпространяват на платформи на съдържанието. Необходимо е да се защити съдържанието, разбира се, но също така а, трябваше да а, съотносим сроковете на защита на правата на а, тези е, издания, които срокове нямат нищо общо с онези, които се прилагат за филми, песни и други и същевременно да определиме какъв ще бъде а, обхвата на директивата. Необходимо е да се разбере целта за създаването на дадена творба, начина по който той се тя се разпространява независимо дали става дума за е, съдържание, което се създава от ползвателите или което подлежи на защита от авторска прав от авторското право. Сега, защитата на потребителите. Да, аз смятам, че е необходимо да защитиме творците, но също времено да видим какви са проблемите, с които се сблъскват ползвателите и да изясниме проблемите и запълним празнотите включително да изясниме какво е нетърговското потребление от гледна точка на потребителите, примерно на откази от творби в съдържание, което се създава от самите потребители и се качва на платформи. Когато използването на тези откази е, е ограничено, то не вреди на е, самите носители на правата, но нещата не са ясни, така че аз е, смятам, че трябва да се създадат е, тук правила, които да позволят спазването на правата и още една, още един въпрос. Начина по който носителите на права могат да защитат своите права чрез, чрез да речеме, колективни а, действия в случай на спорове и не спазване на правата им. Това са основните точки, основните въпроси, на които исках да се спра. Надявам се, че тези обяснения така създадаха известна яснота и съм изцяло на ваше разположение, за да продължим да работиме по този тъй важен за нас въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин Жуло. В началото забравих да ви съобщя, че заедно с комисията Юри отговаряме за целия пакет по авторските права и взе, на, включихме едно споразумение за формата на сътрудничество за тази директива. Ние имаме 53+, плюс. Това договорихме, така че в случая ние участваме до голяма степен в процедурата и сме включени е, в срещата на докладчиците в Сянка, когато след това ще става дума за е, тристранната среща. Тоест, съвсем ясно се е, показва, че авторското право е в сърцевината на нашата комисия. Искам да ви уведомя, че срока за внасене на изменение е 9 март, 14 часа. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка за по 3 минути всеки и започваме с господин Граматикакис. Θα είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί όλοι... Благодаря. Ще бъда кратък, е, госпожо председател. Става въпрос за известна тема. Знаем колко е важна тази реформа. Направил съм един специфичен подход, е, който много съвпада с този на господин Жуло. Считаме, че подхода на комисията като цяло е правилен. Ние също съдим отблизо съдбата, така да се каже, на тези, които създават авторски материали. Но пък от друга страна, малко се разминавам с казаното от господин Жоло, точно с тази, заради тази нужда да се защитят а, създателите. Започвам с член 13, параграфи, е, член 13, параграф 37 и 39, където става а, въпрос за платформите, и се казва, че когато доставчиците на услуги играят активна роля, какъвто е случая с YouTube, с списъци, които се съставят, трябва следователно да има договори за експлоатация, така да се каже, на съдържанието. И така ще можем да видим какви условия всъщност се влизат в сила, когато се използва даден материал. Също искам да се позова на казаното от господин Жуло, именно изменение 56, а изменение, изменение 12 и 13 за изложението на мотивите. Надявам се, че ще успеете да ме убедите, защото не съм убеден на този етап. Според мен има едно решение, което а, с а, другите колеги предложихме, а именно лицензиите, споразуменията за платформите, да покрият също и действията на отделните потребители, при условие, че не става въпрос за търговски действия с търговска цел. Особено като се има предвид всички други детайли и се надявам, че ще имаме един градивен дух на дискусията и съм убеден, че можем да имаме сближаване на позициите. Не искам да говоря за червени линии, които не бива да престъпваме, но ми се струва, че докладчика не е взел в предвид достатъчно добре а, значимостта на изключенията. Например, творби, които никога не са пускани в търговска, за търговска употреба на пазара, такъв е случай с изменение 45 тук. Отбелязах си а, тук някои забележки, но смятам, че трябва наистина да намерим някакво решение и за цифровият електронен отпечатък. Също а, трябва да кажем, и а, малко повече за член 11 за издателите а, на, печа... на пресата, защото в момента пресата е в а, много голяма криза и ние трябва да можем да я подкрепим. А, госпожо председател, скъпи колеги, зле си представям Европа без Обединеното кралство. Тъжен съм да, да, да видя Брексит. Но още по-малко пък мога да си представя Европа без такива създатели. Благодаря, Енво. Желаеш ли да говориш е, от името на Ема Маклаклинг? Ендолуе. От името на Ема Маклахин, е, докладчика в Сянка. Е Благодаря. Както вече казах, от името на госпожа Макларкин, да, докладчикът е свършил добра работа, положил е големи усилия да постигне баланс в този доклад. Нещо, което е много трудно при такава тежка тема, като авторските права. Много трудно можем да угодим на всички тук. Така че наистина похвално е постигнатото. И смятам, че бихме могли да помислим още повече по изключенията. ЕКР приветства предложението на комисията за изключение за текст, както и за така речената data mining за различни типове организации. И а, докладчицата има много специфична позиция тук. А, дефинициите също са важни. Искаме че изключенията, така наречените TDM, да могат да работят за конкретни държави, дори и да се въведат задължителни изключения TDM на европейско ниво. И трябва да помислим за членове 11 и 13, как да решим проблемите защото а, трябва да помислим за инструментите за информация, които ще осигурят пълна прозрачност за прилагането на мерките. Също а, смятаме, че има недостатъчно доказателство за при... доказателства за прилагането на правата на пресата. А, как ще процедира това на практика? Не е съвсем ясно как ще се запълни празнотата, която съществува сега, добавената стойност. Трябва наистина да се реши този проблем. Трябва също да се реши проблема с правата при музиката в различните платформи. Не само за големите изпълнители фирми, но също така и за много малки такива изпълнители и съответно евентуално да има справедливо заплащане за тези, които а, създават качествено съдържание. Трябва също да намерим мотивация за тези, които създават качествено съдържание за тях. И а, да не забравяме, че ние живеем в цифрова економика и а, има страшно много сектори, които са спрени, които виждат а, спънки заради цените, примерно, които се налагат тарифи и така нататък а, също и заради задълженията към доставчиците на услуги. А, за останалите елементи искам да го обсъдя по-подробно с Ема и после вече да го обсъждаме с докладчиците Сянка. Благодаря, госпожа Михилс. От името на Обединената левица. Благодаря. И най-вече искам да благодаря най-сърдечно на докладчика за изключително добрите предложения от моя гледна точка. Все пак искам да направя и някои коментари. Първо, крайно време е вече интересите да бъдат добре балансирани също по отношение на културната индустрия, издателствата и е, дружествата за защита на авторските права, защото авторите много често са посочвали, че индивидуалните позватели най-сетне са намерили отражение благодарение на докладчика в този доклад. Е, за това аз подкрепям предложения от докладчика четвърти стълб е, да се предвидят е, четири изключения за е, ползватели, защото индивидуалните ползватели също са активни е, продуценти, това забравяме много често е, и те трябва наистина да бъдат е, третирани много добре, с добри правила, както вие посочихте. Например, в изменения 56 и 57 това се предлага. Също така и е, разлика между е, използване за търговска и нетърговска цел за нас е важна. Второ, подкрепям оточненията, които са насочени към по-голяма правна сигурност във връзка с предложените изключения от комисията в науката, образованието и културното наследство. Това се отнася до изменение 44, където става дума за дейта майнинг в рамките на публично-частните партньорства. Същото се отнася за изключенията при образованието, обаче не съм сигурна в случая дали това е достатъчно за да се създаде по-голяма правна сигурност за учителите и ползването на училищните лицензи. Аз мисля, че е, е ясно, че големите издателства за учебници ще е, протестират е, силно срещу това изключение и ще се позовават на член 4.1. 4.1 за нас е ясно, че докладчикът при изключението за културното наследство споменава специално правото за цифровизация. Аз не разбрах дали тази разлика за неразреш... по отношение на неразрешеното съхранение е свързано с публичните права. Това е свързано с изменение на параграф 7, което всъщност дава възможност за повече електронни библиотеки. Трето, ориентация към предназначението при дефиницията на понятието платформа е интересен подход. Същото се отнася за позицията на авторите при уреждане на спорове. Аз смятам, че е уместно в член 11 да имаме фокус върху търговското ползване, срок на закрила 3 години. Въпреки тези компромиси, аз смятам, че трябва да нарека правата, които се предвиждат за издателствата, не е особено уместни, не защото идвам отляво и като че а по съвсем друга причина. Комисията в член 11 предвижда закрила за а, издателствата на преса а, и разширява това и върху различните а, излъчващи организации. Всъщност, защо тук трябва да се прави разлика между издатели на преса и платформи? Всъщност става дума за качествена журналистика а много често се наблюдава а, е, лошо заплащане и а, е, все по-малко журналисти се назначават. А, е, в държавите членки могат да се предвидят данъци за съответните дружества, така че а, издателствата да не. А, вземат сами решения по отношение на средствата на дънакоплатеца. Е, всъщност, е, смятам, че Германия е най-добрият пример за е, проблемите с Google, а Испания нищо не е, допринесе за е, медийното разнообразие. Член 12 от компромисното предложение за мене също е критично. Издателствата извършват чудесна работа и един баланс по отношение на изключенията е, не може да се постави на последно място след обсъждане с авторите, така че очаквам с интерес следващия дебат и нашето сътрудничество. Благодаря. Хелга Трюпел. So we all know that... Благодаря. Да, знаем. Този дебат държ... тече вече от години. Знаем, че има реформа на авторските права и вече от десетилетия едва ли не има сблъсък между правата на потребителите и правата на създателите. Надяваме се с тази реформа да успеем да решим проблема и а, смятам, че докладчика успя да намери баланс, като се дава повече достъп на потребителите от една страна, нали, това все пак е общата ни е цел, и от друга страна да се направи така, че авторите, продуцентите също да получат нормално, справедливо заплащане. Смятам, че това е основната насока на тази реформа за авторските права. И сега като цяло аз съм за изключенията за така наречените data mining. трябва да видим, да го кажем ясно, че това е за нетърговска употреба, за научни цели и така нататък. И наистина в този случай няма нужда от заплащане. трябва да помислим също дали трябва да, да направим изключение за журналисти, защото много често текстовете и data mining се използват и от тях и поне, може би в тази насока трябва да а, отворим малко повече текста. Относно образованието, а, трябва да имаме праз... а, правно основание тук. А, господин Жулу предлага затворени мрежи. Смятам, че това е добре, но това, от което имаме нужда в такъв случай е а, справедливо заплащане за а, всичките данни, които се събират такива колективни организации. Относно архивите и а, библиотеките, наистина трябва да улесним а, цифровизацията чрез едни колективни лицензи и бих включила, така както беше предложено от вас, не само да го правим а, за. А, не търговски цели, просто да се каже, че никога не може да се използва с търговски цели, т.е. да се даде наистина ясен статут на културното наследство при а, цифровизацията. Относно член 11 и авторските права. смятам, че тук един от основните проблеми, с които се сблъскваме, е, че цялата цифровизация започна в зората, така се каже, на интернет. И а, много а, издатели на преса пуснаха цифрова версия на вестниците а, на интернет в идентичен формат, без да искат никакво заплащане и а, се създаде един нов бизнес модел. А, същи, хората си казаха, защо да плащам за печатна преса, след като трябва, след като мога да го да имам безплатно на, по интернет. Сега вече започнаха да се появяват нови формати, а, но не съм сигурна, че комисията предлага най-мъдрото решение тук и съответно не съм за настоящото предложение. Относно въпросите за разликите в стоеността. Да, разбирам, че имаме такъв проблем. Но смятам, че имаме нужда от друга система спрямо това, което а, се предлага сега като изключение за съдържание, генерирано от потребителите. Ако ще има такова съдържание, а, изключение за него, трябва да помисля за справедливо заплащане, защото ако трябва да имаме ясно правно основание и по-добър достъп, трябва да признаем какво се е променило тук при създаденото, генерираното съдържание от потребителите и да видим какви са е, и как се правят изключенията за колективни организации. Но има и второ ниво, където не става въпрос само за а, съдържание генерирано от потребителите, но и а, когато интернет има роля на две нива, в такъв случай може би трябва да има лицензии. А, относно така наречените панорами, да, трябва да има изключение. По а, член 2 също а, трябва да се сподели задължението, че издателите са част от а, ценността в веригата и също, че всеки си плаща своя лиценз. Но това, което искаме да добавим тук по член 14 и 15, а, за службата в по-добри позиции за а, авторите са в по-добра позиция за преговори. точно това искам да видя тук в тази реформа, без значение дали става въпрос за цифров или не цифров носител. Благодаря. Трябва да проявя малко строгост, защото имаме няколко точки от дневния ред. В 11 часа е срещата ни с Европейския младежки форум и ми се струва, че е, не е справедливо да отнемаме от времето за дискусия с младите хора. За НФ, е, НСЕ всъщност. Желаете ли да вземете думата? Искрено е. Да, бързо съм. Очаквахме много по-сложен доклад, а в крайна сметка и по-балансиран. По принцип ние се против хармонизирането на европейското законодателство, и, но, но някои от предложенията ни се струват добри, като доброто разпределение между творбите, които са защитени и правата на потребителите, които качват творби на платформите. Бихме искали да няма прекалено много хармонизиране. При всички случаи ще направим някои предложения, които както обикновено няма да бъдат прияти. Благодаря. Преминаваме сега към изказвания. Мери Ханибал. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отличният доклад по една тъй сложна тема. Само няколко допълнителни забележки. Първо, наистина комисията е направил и постигнала много добри резултата. Е, съгласен съм с госпожа Трупел, че е необходим баланс между правата на ползователите, желанията, но също така и интересите на производителите и творците. Първо, а, стойност новите а, е, проблеми и а, е, празноти. Това са, това са проблеми, които съществуват много отдавна и по-специално за творците в областта на музиката, но не само. Някои мерки бяха взети, е, но недостатъчни, то по-специално за е, платформи като YouTube. Колкото до платформите, мисля, че това, това са проблеми, които трябва да бъдат наистина в в центъра на нашето внимание. Проблема за лицензирането също. Може би е необходимо да се създаде нещо като код на поведение за ползвателите на платформите. Е, по някакъв начин това да се свърже с авторското право. Сега е момента да, да направим е, преглед на последните развития, колкото до правата на издателите, член 11, това наистина е един голям проблем и е, наистина е въпрос, който буди много загриженост. Е, и, по, и, по, и по-специално в Обединеното кралство. Е, въпреки и независимо от Брексит. Аз мисля, че ние трябва да подкрепяме е, журналистите, защото по този начин ще, ще спомогнем за защита на правата и най-вече за начина по който информацията ще стигне до е, потребителите. Аз мисля, че също така доставчиците на услуги трябва също да бъдат. А, е, е, включен, включени. Е, те не, не винаги са отговорни по силата на правилата, които съществуват. а смятам, че трябва да бъдат. Но като цяло смятам, че това е едно добро начало за работа, но ще бъдат е, подадени много изменения, които ще трябва да разгледаме и ще продължим да работим заедно. Силвия Коста. Благодаря. Мисля, че трябва да припомним казаното от колегите и трите стълба, предложени от комисията и да разшириме обхвата на някои от задължителните изключения, така които бяха посочени от докладчика. Също така обаче ще трябва да потърсиме по-добро равновесие между потребители и платформи и а, лицензиране. Ние сме тези, които трябва да намериме баланса, който а, да предложим на комисията. Да, а, комисията е направила крачка напред а, в а, член 38. Господин а, жило. Виждам, че това е включено в едно съображение. Но струва ми се, че ролята на, на платформите трябва да намери едно по-широко развитие в а, документа. А, в противен случай няма да сме решили а, проблеми. Също така интересите на, на потребителите. Е, в никакъв случай не трябва да стигаме до легализиране на пиратски действия, така че трябва да, да разграничиме съдържанието, е, създадено от потребители и което не е защитено от авторски права, от това, което е защитено от авторски права, за да няма а, нарушаване на интересите на нити. Благодаря. Следващият оратор, господин Моргано. Благодаря. Съвсем набързо. А, мисля, че а, Колегите представиха вече голяма част от въпросите, просто трябва да бъдем внимателни, защото този текст трябва всъщност да избегне всякакви рискове от спорове с интелектуалната собственост. Знаете, че и съдът вече изтъкна подобни проблеми, казвайки, че службите са достатъчно активни, услужби, е, услугите са достатъчно активни, но всъщност а, е, е, няма особено законодателство. Също техническите посредници трябва да се помисли за тях, за да не а, а, ги пропуснем и да привлека вниманието ви към нещо. Тази сутрин вече го споменахме, мисля, че госпожа Трюбел го каза, а именно колективните лицензии и възможността за библиотеките да изпращат на разстояние копия от произведенията. Това трябва да се ограничи, иначе просто ще се а, сблъскаме с огромен проблем за, писм, за книгата на, на хартиен носител. Относно правото за цитиране, за, а, то, то съществува и днес – може би просто трябва да бъдем внимателни спрямо а, това, което добавяме, защото цитата всъщност е част от един отказ, който се взима от някъде. Може би трябва просто да внимаваме и да уточним а, темата. И също за бъдеще говорим за панорама, за картини, за снимки пейзажи, бихме могли да добавим и тук а, без търговска цел. А, просто за лично ползване. Защото използваме и медиите за разпространение на картини. Благодаря. Сабина Файн. Искам да се спра на две точки съвсем накратко, но наистина съвсем накратко. Първо, е, User Generated Content и съответното изключение. Тук трябва да внимаваме за понятието User Generated Content. Какво представлява това? Става дума за а, е, нещо, което се разпространява по интернет, като а, е, да речем отказ от музикално произведение. Това е по-скоро User Publish Content в този случай, така че мисля, че трябва да правим разлика. Ако вземам части от произведение, за да създам отделно произведение, да предам определена информация, това вече е съвсем отделна история. Така че тук трябва да внимаваме при а, такива изключения, да имаме много ясни А, дефиниции, така че да не легализираме пиратството, както се опазява Силвия Лакоста. второ, закрила за е, издателствата за прайса. Аз мисля, че трябва да обсъдим много точно е, дали е, намаляването на действието на такива права до 3 години изобщо може да бъде съвместимо с основното право, което е заложено тук. Така че аз съм против не, че съм то говоря против доклада на господин Жоло, някои имат три години право на закрила, а пък други издатели имат цялостни такива права на закрила за по-дълъг период. Например, едно проучване на списания за година или две, да речем става дума за седмичници, мога да видя всъщност къде е разликата в качеството, когато се прави сравнение между различните статии. Всъщност не става дума само за а, списания, които публикуват по-дълги серии. Смятам, че тук може да възникне голям проблем при отграничаването от други права и смятам, че тук със сигурност ще трябва да проведем дискусия и да видим как а, по разумен начин да постигнем всичко това, защото смятам, че трябва да се създаде а, основа с помощта на авторското право в бъдеще да можем да осъществим осъществяваме добра журналистика, привлекателна журналистика и най-вече е, трудните ситуации за журналистите, е, които създават статии, да намерят е, решение да бъдат устранени тези ситуации. Колкото по-тежка е ситуацията за издателството, толкова по-тежка става тя накрая за този, който пише. Благодаря. Сега искам да попитам представителя на комисията дали желая да вземе отношение по проекто доклада и по проведената дискусия. Uh, we would like to Не повече от 4 минути. Yeah, of course I will be very short. да, да, ще бъда кратка. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за проектостановището, както и членовете на, коми... Е, на комисията ви а, е, за коментарите. Това предложение за директивата и за авторските права в цифровия пазар е много важна в а, е, рамките на модернизацията на, правата, на авторските права и правилата за тях. А, знаете, имаше едно първо коминке прието на 14 септември. Това, а, споразумение, това предложение е много амбициозно. То покрива много комплексни въпроси. Знаем, че ще предизвика много дискусии тук в парламента, както и в съвета. И смятаме, че на този етап сме на много начален етап на дискусията. И вашата комисия е първата, която прави проектостановище по това предложение, така че радваме се да видим, че дискусията върви в, вече с пълна сила. Оценяваме усилията на докладчика за представене и разясняване на отделните елементи от предложението, както и отделни аспекти, които могат да бъдат допълнително уточнени и се оставаме отворени за дискусия как да се внесе повече яснота по новите правила, които се прилагат, защото наистина трябва да изпълним целите, за да осигурим е, сигурност за потребителите и също и за пазара при разпределението на а, съдържание защитено от авторски права. Има и нови елементи в проектостановището, които не са в нашето предложение искам да напомня какъв е нашия подход относно изключенията и ограниченията. Много нови елементи има тук в тази област. Имаме един много целеви подход. Опитахме се да се съсредоточим върху изключенията, които са много важни за постигане на някои обществени политики, като резултата, образованието, за опазването на културното наследство а също и да се разяснят цифровите и трансгранични приложения, така да се каже, на тези изключения. Има, нуж... има възможност да се увеличи а, нивото на хармонизация, въпреки изключенията, за да се осигури защита на потребителите в цифровата среда и смятаме, че това може да допринесе за по-добро функциониране на цифровия пазар. Благодаря. Благодаря. Господин Жоло, желаете ли още веднъж да вземете думата? Euh, благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на всички докладчици в сянка, които участваха както и на колегите, които изказаха забележки и уточниха кои са приоритетите им, целите им по тази тема, която е изключително важна и много, много сложно. А, имаше доста насоки, които ми бяха дадени. Смятам, че повечето вървят в една и съща посока, всички споделяме. Смятам, че основата ни, която изхождаме е добра и оставяме напълно отворени, за да продължим дискусията с всички вас, с докачите в сянка и да продължим да работим по текста. Текста е много важен. Целта е да има качествен текст, който да бъде полезен и за работата в комисията Реги. Благодаря още веднъж за а, вашите действия а, по този текст. Благодаря. Благодаря. Пожелавам на вас и на докладчиците в Сянка креативни идеи, добри компромиси и приятна работа по тази не толкова лесна тема. Дискусията показа, че има много широк спектър от различни позиции и мисля, че ни предстоят още интересни дискусии по тази тема. Крайният срок за внасяне на изменения 9 март, 14 часа. Гласуването в комисията се предвижда за 4 май. Така че още веднъж успех ви пожелавам. Сега преминаваме към точка 11 от дневния ред. Тук става дума за още един компонент от е, така наречения голям пакет за авторските права. Тук става дума за предложение за регламент за правила за упражняване на авторското право и свързани права, приложими за някои онлайн предавания на телевизионни оператори и препредаване на телевизионни и радиопредавания. Това е така нареченият регламент КАПСАТ, накратко е, и аз съм докладчик по тази тема, преди да се спра на основните точки от е, моето проекто становище. И искам да посоча, че заедно с Юри договорихме член 54 и е, е, всъщност ние сме почти равностоен партньор в Юри. Срокът за внасене на изменения по моето проекто становище е 7 март 14 часа. Позволете ми съвсем накратко да направя стъпление в е, моето проекто становище. Предложението за регламент, както казах, е част от пакета по авторското право, който беше представен от комисията през септември 2016 година и както казах, съгласно член 54, комисията по култура ще работи съвместно с е, правната комисия. Предложението за регламент е, се занимава основно с въпроса дали и как такива препредавания на телевизионни и радиопредавания могат да бъдат приравнени към а, е, други предавания, вместо да се ревизира директивата за кабелното предаване и спътниковото излъчване, всъщност е, комисията използва тук е, инструмента регламент и посочва два различни начина на предаване по спътник или по кабел. Изборът на правното средство със сигурност може да се критикува. Тук със сигурност са възможни и други пътища, например директивата КАПСАТ, обаче ние е, сме конфронтирани с регламент като правно средство, като правен инструмент и ще трябва да работим по това. Докато онлайн офертите на предавателите използват принципа на страната по происход, от друга страна това, което се предлага на трети лица да се извършва с неутрални технологии във връзка с правото на препредаване по кабел. Това подобно на вече чутото от нас за авторските права, се дискутира с много голяма страст и всъщност за регламента като цяло, е, други минават във фронтално нападение. Имам предвид е, принципа на страна по происход, а други пък е, изобщо не искат право на препредаване по кабел, защото за тази група нещата не отиват твърде далече. Виждате, че тук спектъра на мненията в специализираните среди е много широк. Дискусията се води толкова страстно и поради факта, защото фундаментално фундаментални критици виждат е, застрашен принципа за териториалност. Естествено, е, цифровизацията застрашава принципа на изключителност и принципа на териториалност. Аз мисля, че трябва да имаме предвид, че живеейки в цифрова среда, в крайна сметка е, това означава до някъде, че изключителността и териториалността вече нямат неограничено действие. И когато проследим е, това развитие, а ако се изолираме от него и се опитаме без компромиси да защитаваме териториалния принцип и принципа на изключителност, крайна сметка мисля, че можем да загубим и двата принципа, поради което смятам, че комисията с нейния подход се опитва да намери някакъв среден път или поне е, някаква преходна уредба, което от своя страна би означавало някакъв баланс. Аз също съм за това да имаме такъв преходен период. Е, предоставянето на териториални права ще се запази и в бъдеще, обаче трябва да се въведе нова система в препредаването и тази нова система е, трябва да се наложи и е, ние по този начин бавно да се отдалечим от тези два основни принципа и да търсим нови източници на приходи. Аз мисля, че връзката с излъчването в случая в крайна сметка няма особено значение. И сега дали става дума за допълващи онлайн услуги или не, не е толкова важно. Важно е дали он става дума за излъчваща организация, най-вече когато става дума за млади хора. Те консумират не линейно такива предавания, а по интернет. Така че според според мен връзката с излъчването не е съвременна вече и необходимостта да се въведе е, такава е, категория от е, правната уредба на конкуренцията в тази сфера, според мен е, е абсолютно неоправдана. След това е, трябва е, това, което се предлага да попада в рамките на затворени е, мрежи, е, трансграничните е, това, което се предлага като трансгранични предавания се е наложило и е, според мен една затворена система е много е, строго условие е, и по този начин се ограничава достъпа на широката публика за, при едно добро справедливо заплащане. Така че нито е, принципа на свободно договаряне, нито принципа на териториалност е, ще бъдат нарушени тук. Това е критика, която много често се изказва от продуцентите и техните представители, именно, че чрез този проект за регламент се нарушава свободата на договаряне изменение. Тук комисията в нейния правен текст много ясно посочва, че свободата на договаряне по никакъв начин не се нарушава. Тук естествено ще продължат да бъдат сключвани договори, които отчитат принципа на териториална изключителност. Така че според мен има достатъчно правна яснота в случая. Сега свързан с практиката модел на възнаграждение при интегрално разпространение на предавания. Тук вече искам да посоча модела за разширеното колективно лицензиране. Това е модел, за който знаем, че има своите корени в Скандинавия и там функционира много добре. Той е на доброволна основа. Тук не се упражнява натиск върху носителите на права. Така че, според мен, би трябвало в Европа малко по-вече да възприемем тази система, така че е, е, тя да функционира добре, а според мен тя функционира добре за двете заинтересовани страни. В началото на мандата, спомняте си, се водеше една много интензивна дискусия за геоблокирането, що се отнася до аудиовизуални съдържания. Мисля, че комисията в случая е намерила един много добре балансиран среден път между забраната, пълната забрана на геоблокиране от една страна, от друга страна гарантиране на свободата на договаряне, разбира се, и е, разумно възнаграждение на носителите на правата. Комисията всъщност е въвела една добра система, ориентирана към е, директивата КАПСАД и е, спътниковото излъчване, което вече ние имаме. То е факт и смятам, че това е един е, много добър път. Малкото изменения, които съм е, предложила, е, вървят в посока. Е, ограничаване до известна степен на геоблокирането, без обаче да е, натоварвам а, несъразмерно носителите на права и да ги лишавам от а, приходи. Очаквам с интерес дискусията с моите докладчици в Сянка и се надявам, че ще имаме също и много добра дискусия заедно с комисията Юри с а, надеждата, че както за потребителите, така и за продуцентите ще можем да предложим един добър баланс, едно добро решение – във връзка с цифровизацията на вътрешния пазар. Така че повече хора да могат да ползват такива предавания, без да бъдат несъразмерно натоварвани. Благодаря и очаквам с интерес вашите изказвания. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Господин Вентън не присъства тук. кой би го замесил господин Строевски. за ни nieobecność pana. Благодаря. Извинявам се от името на господин Вента, който обаче участва в заседание на координаторите на комисията по развитие. Затова той ме помоли да представя негов, неговото изказване в писмен вид. Ще се опитам всъщност да го резюмирам. Първо, господин Вента е загрижен от някои аспекти на доклада от, от, относно а, това, че страната по происход ще се отнася за всички а, доставчици на ослагд. Колкото се, се, се, общоевропейският лиценз а, може, казвам може, да, до, да доведе до увеличаване на разходите а, за потребителите и същевременно да ограничи разнообразието на съдържанието. в а, малките държави членки малко малко разпространените езици могат да бъдат а, засегнати. Също така господин Вентъч смята, че има не, не, до, недостатъчна последователност. От една страна говорим за разширени лицензии, лицензи, от друга страна за ограничаване на съдържанието. А, потребителите, примерно, търсят интересно съдържание онлайн и могат да се сблъскат с много ограничения. И някои рискове, свързани с аудиовизуалният отрасъл. Така че господин Вента смята, че трябва да се направи по-задълбочен анализ на целият регламент, както и анализ на последиците относно и за разнообразието на съдържанията и офертите онлайн. А, също така има и някои проблеми, свързани с процедурите за заплатена телевизия. Това би могло да а, се отрази на а, свободата на разпространението. Така че мисля, че преди да вземем някакво решение, трябва да проведеме консултации с всички заинтересовани страни, големите а, а, потребители, дистрибутори и така нататък. Смятаме, че правилата такива, каквито са в момента, за происход са по целесообразно. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. По принцип, ЕКР подкрепя целите на директивата относно а, разширяване на конкурентоспособността за, при разпространението на законно съдържание в Европейския съюз. И онлайн платформите вече раз, позволяват разпространението на съдържанието към много по-широка публика, но същевременно трябва да се спазват правата при трансграничното разпространение. Принцип, принципа на страната по происход трябва да бъде основния принцип, както е в момента регулан, в сегашните правила. Целта в момента е това да се разпространи към разпространителите и някои платформи. Така че ние ние смятаме, че това не е подходящо и за това трябва да се, да се, да се направи едно, един допълнителен анализ. И Важно е също така да се запази териториалната ексклюзивност за запазване на разнообразието и да се даде по-голям избор на показателите. Ако, ако се премахне териториалната ексклюзивност, на, на, на практика ще се създадат допълнителни пречки при е, подаване на е, разнообразие на съдържанието. Също, е, също така това ще бъде и пречка и ще заплаха за свободата на договаряне. включително за аудиовизуалните права, но и за другите, другите видове права. Така че аз мятам, че не е необходимо да се направят задълбочени промени на статуквото, докато нямаме един задълбочен анализ на нещата, направен предварително госпожа Бела. Благодаря, госпожо. Ние ще е, отхвърлиме това предложение, което поставя под заплаха база е, основата на териториалност. Не, много, много, многократно сме отхвърляли проекта за страна на происход, защото това води до е, социален дъмпинг. Също така Смятаме, че има някакъв конфликт на интерес, тъй като госпожо, ако не грешиме, мисля, че вие сте член на е, съвета по е, разпространение на аудиовизуални творби на Германия ВДР. Така че, благодаря ви. Благодаря. Нямам други желаящи. А всъщност Хелга Трюпел. Shadow, wanted... Аз е, не съм докладчик сянка, но просто искам да кажа няколко неща от името на зелените. Аз съм повече или по-малко за това, за да, да улесниме на доставчиците да предоставят услуги, но мога да ви кажа, че след като разговарях с филмопроизводители и други, трябва а, трябва да кажа, че трябва да внимаваме, за да не заплашвам, да не създаваме пречки и проблеми на техния бизнес. Така че цялостният, цялостните промени, да, в името на цифровизацията, но нека да внимаваме при какви условия. Смятам, че трябва да запазиме сегашната система за лицензиране, за да запазиме разнообразието на предложението. Същевременно предложението на комисията не се насочва срещу и не, няма да попречи на свободата на договаряне, но може би ще внесе някакви ограничения, които ми се струват от тотално неуместни. Да, трябва да се разшири възможността за колективно лицензиране, но същевременно трябва да бъдем много предпазливи, за да не ограничиме културното разнообразие, което в крайна сметка е точно противно на нашите цели. Госпожа Силвия Коста. А, благодаря, благодаря на докладчика. Не е лесно да се постигне баланс в, е, при един такъв сложен проблем. Така че аз също бих призовала към известна е, предпазливост. Е, виждате, че се изразяват критики относно предложението на комисията европейските автори, цял, целият аудиовизуален отрасъл е разтревожен от а, а, решенията, които бихме могли да вземеме. Нека не наблегнем предимно на преносимостта. Нека не забравяме, че част от потребителите са извършили абонаменти, те биха искали да могат да ги ползват на друго място. Сега знам, че е необходимо да се да се разшира и достъп, трансграничния достъп, но също времено трябва да внимаваме да не създаваме допълнителни трудности. Така наистина може би трябва да се наблегне на колективното договаряне и приканвам докладчика, докладчите сценки да наблегнат на това. Благодаря комисията. Thank you very much, uh, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Това предложение е много важно. Предложение за Европейската комисия, което ще е, ще улесни трансграничния достъп е, до услуги. Целта е всъщност да има по-широк достъп, трансграничен достъп до съдържание и да има възможност за трансгранично разпространение на, а, е, съда, на а, е, разнообразно съдържание. Ние смятаме, че това ще улесни а, е, функционирането на цифровия пазар. Ние приветстваме проекто доклада на докладчик с по-нататъчното разширяване и ще продължиме да изслушваме вашето мнение и да вземаме е, предвид е, вашите критики за усъвършенстване на това предложение. Благодаря. Благодаря също за различните коментари. Може би аз ще си позволя още няколко коментара. Още веднъж искам да посоча, че платената телевизия не попада в приложното поле на тази директива. Тя е, е уредена в директивата за преносимост, така че тук говорим за свободно приема на телевизия, а не под формата на абонаменти. Така че всъщност проблемът се състои точно в това, което изтък има предвид е, колегата Вента. Всъщност е, в тази директива не става дума за платена телевизия. Това, което посочи Хелга Трупел, да, за мен също е много важно да се опитаме да постигнем много добър баланс. И естествено аз е, съм разговаряла предварително с продуценти, които тълкуват регламента така купи едно и получаваш 28. И за мен всъщност е много важна точката за свободата на договаряне. Страните по договорите да могат да се споразумяват, принципа за териториалност да бъде спазван. Това трябва да бъде отбелязано много ясно. Също така не трябва да се допускат някои състави на нарушения, свързани с заобикаляне избягване, с избягване, да речем, е, да се излъчва от друга държава членка, за да може по този начин да се заобиколят правилата на съответната държава членка. Аз съм посочила е, съвсем е, изрично, че този регламент не се прилага спрямо организации, които най-вече е, искат да имат целеви групи в други държави членки. Принципа на свободата на договаряне, който е заложен и в авторското право, не трябва да бъде лишаван от съдържание при никакви обстоятелства. За мен това е много важно, защото мисля, че трябва да намерим път е, е, как е, да а, задоволим изискванията на аудиовизуалните медии, без да нарушаваме правата на продуцентите и принципа за свободно договаряне, също така и многообразието в Европа, защото иначе няма да се публику... продуцират съответни задържания поради е, липса на възможност за рефинансиране или възнаграждение рефинансиране, да речем след е, продажба на излъчващи организации. Аз се опитах е, да изложа моите идеи. Разбира се, благодаря и за следващи е, уместни предложения. Радвам се на предстояща дискусия с е, докладчиците в Сянка. 7 март 14 часа е крайния срок за внасяне на изменения. Доклада ще бъде гласуван на 4 май тази година и разбира се, ние се надяваме на добро сътрудничество по тези въпроси също с Комисията по правни въпроси. Юри, благодаря ви много за това разискване. Сега преминаваме почти точно и почти по график към Точка 12 от дневния ред. Тук става дума за прилагане на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Докладчик е Джил Еванс. Преди да й дам думата, искам да посоча, че изменения се внася до 3 март 11 часа. Това е срока 3 март 11 часа. И е, тук ние сме комисия, която изготвя становище, водещата комисия във всички случаи е ЕКОН. Искам обаче да изразя надежда, че ЕКОН ще възприеме това, което сме предложили по ЕФСИ, тъй като като Комисия по култура ние винаги поставяме акцента културната и креативната индустрия да може да се възползва от ЕФСИ, да се надяваме предложенията, които ще направим тук, да бъдат е, възприети по съответен начин от ЕКОН. Давам думата на госпожа Еванс като докладчик. Моля. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, наистина е много важно да разгледаме темата спрямо работата, която ние правим тук. Планът Юнкер включи това като ключов елемент, за да подкрепи големите и рискови проекти, които работят чрез различни фондове. Това е вид първа стъпка към инвестиции и избягване от капана на бюджетните ограничения. А, тук в нашата комисия ние гледаме аспектите, свързани с прилагането на практика, не толкова а, бъдещето, защото а, промените в бюджета всъщност няма да засегнат до, достъпа до създаване на а, културен сектор. Та, тук всъщност трябва да разгледаме е, опита на бенефициентите, е, как те достигат до съответните средства. И първото, което ме впечатли е е фрагментирането на големите инвестиции. Всъщност огром... много малка част отиват към образователния и културен сектор. Срещнах се с заинтересовани страни от целия сектор, както и с университетски асоциации, университетски, европейски банки за инвестиции. И това, което видях е, че всъщност като цяло заинтересованите страни не знаят какво е EFSI и как се прилага за нашия сектор – а, и имаше голям интерес е, към това финансиране, което е достъпно, но има и голям а, е, проблем с комуникацията и а, е, информираността. И това, което пишем в становището е, че комуникацията трябва да бъде подобрена, но също така да бъде а, специално изградена за нуждите на този сектор, за да подобри наистина работата на комисията в насърчаването, в информирането за тази схема. На този етап, като че ли този, нашия сектор въобще не е достигнат чрез схемата и трябва да видим как ще го направим с отделните държави членки. Това, което също стана ясно е, че докато има различни възможности за ЕФСИ да бъде използван в културния сектор, а, той не, не се оказа а, създаден за образователният сектор, защото а, някои държави, за някои забра... държави е забранено да се вземат назаем пари в образователния сектор а, ние искаме да се гарантира, че образователният сектор няма да а, загуби а, своят. А, дейност по Хоризонт 2020 заради липсата на пари, достъпа на пари до FC. Хоризонт 2020 е а, интересен проект, но мисля, че а, трябва да се възстанови а, финансирането и в образованието във връзка с целите по Хоризонт 2020. FC е а, все още ключов а, начин на финансиране, но трябва да видим как а, той ще се добавя към нашата работа и смятам, че трябва да работим съвместно и с инициативата Креативна Европа. И а, улесненията, свързани с гаранциите по нея, само така ще има ключово значение. Също относно Европейският съвет, ските съвети, които се дават това отношение, трябва да се постигне по-голямо ниво на информираност в културния, културния образователният сектор. Та, тъй като а, това е един млад проект. Не сме още в критична ситуация, но смятам, че наистина трябва да помислим за тези ключови точки, които трябва да направим и очаквам с нетърпение коментарите на колегите. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich... Благодаря. А сега ще дам думата на господин Радевски, докладчик в Сянга. Благодаря. Приветствам становището на докладчика. Това са целите на културната комисия. Първо, ние посочихме а, недостатъци на цялата програма и а, като че ли изключваме културата от функционирането на Креативна Европа. А, Нека да напомня, че нашата комисия успя да стигне до ситуация, при която ЕФСИ покрива и областите, за които ние отговаряме образование, култура, също креативност. Все още това е много незначителна част, няколко процента четири, ако не се лъжа, от цялата програма, но културата все пак беше включена. Също сложихме акцент върху факта, че а, премахване на средства от Хоризонт 2020 ще доведе до елиминиране на част от университетите а, и тяхното участие в програмата. Те няма да могат да участват в програмата. Не можем така да ги лишаваме от тази възможност, така както беше споменато от докладчика. Какво трябва да видим тук? Когато прилагаме EFSI за бъдеще, имаме нужда от допълнителни усилия, за да гарантираме ам, едно балансирано прилагане географско и а, секторно, браншово. И в това отношение трябва да видим покачващия се потенциал на комуникацията, както и а, Европейският светнически съвет, е, борт, за който а, до нас допринася за целите. Това също беше включено в доклада. И също в заключение, съгласни сме, всички знаем, че Инвестициите в културата, в креативността водят до резултати, свързани с печалба за бюджета на държавите членки и на всички други държави. А, така че подкрепата на креативността е една от най-големите инвестиции. Именно за това, а, така да се каже, посланниците в тази програма трябва да са добре а, избрани и добре разпределени географски. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка от групата на социал-демократите. Съвсем накратко искам да посоча нещо. Съгласна съм с това, което посочи докладчика и което ни предлага като становище. Аз мисля, че при всички разгледани в него точки тя засяга сърцевината на проблемите. Ние знаем от комисията, че, например, е, гаранционния фонд, който може да бъде много добре прият, е, не е дотиран с достатъчно средства в момента, за да отговори на всички потребности, поради което предложението да си помислим как да обвържем този гаранционен инструмент по-добре с ЕФСИ е много е, добра инициатива. Също така и факта, че твърде малко неща е, от ЕФСИ. Е, твърде малко неща в сферата на културата и образованието се финансират от ЕФСИ. Показва ясно, че са необходими по-големи усилия също и от Европейската инвестиционна банка. Мисля, че не им представител има днес тук сред нас. Надявам се той да вземе становище. И е, Всъщност е, тук е, са необходими по-големи усилия, за да можем изобщо да е, окажем какви възможности предлага ЕФСИ в сферата на културата, на е, творческата економика и също така факта, че в много държави членки виши не е разрешено е, висшите учебни заведения да се финансират чрез кредити. Това е допълнителен проблем, който в сферата на изследователската дейност е, се отразява, да речем, върху ефективността. Е, така че благодаря ви най-сърдечно за този представен подход, който е добър и очаквам с интерес дискусиите по тази тема. Колегата Джамбаски не присъства поради което искам да попитам Енолор е, дали желая да вземе отношение от името на ЕКР. Да, стана вече обичайно да говоря тук от името на други в тази комисията. Да, е, вече има един такъв стратегически фонд, за да се подсилят инвестициите в Европейския съюз и да се попълня разликите, свързани с недостига на частни инвестиции. Проектът проекта беше да се създадат над 1 милион работни места за 3 години. Няма обаче такъв резултат. Комисията реши да удвои срока, за да постигне евентуално целите. Може би не е това точно трябва да се разказва тук. А, има може би е по-добре да се закрие един инструмент, който не носи съответните резултати, вместо да се инвестира още. А, но когато говорим за култура, Докладчикът много внимателно е анализирал креативният и културен сектор, както инвестициите в образованието. Искаме да благодарим за това критично становище и за идеите, които са предложени в доклада. истински, истински стимул ни е нужен. Това може да стане с ясни финансови инструменти, лесни за използване, адаптиране за настоящата финансова ситуация. Както знаем, финансирането от Хоризонт 2020 също подкрепата за иновациите, това също е отклонено от този фонд. И е, знаем, че парите от Хоризонт 2020 обикновено се използват добре по предназначение. и програмата се, се слави с подкрепата на много политически групи. Така че съгласни сме с докладчика, че всичко, което е отклонено от Хоризонт 2020, трябва да се върне към първоначалните цели. И а, как точно, как, какво ще се инвестират, какви ще са компетенциите, трябва те да първа да се реши. Благодаря. Госпожа Нириада. Um, I just want to congratulate Jill Evans on all the work. Благодаря. Просто искам да а, поздравя казаното от колегите и от докладчика. Аз съм и в бюджетната комисия, така че познавам много добре а, а, бюджетната страна на ЕФСИ, както а, и достъпа, проблемите с достъпа, чрез различни слоеве и слоеве на финансови посредници преди да се стигне до бенефициентите. Така че а, не съм особено положително настроена за увеличение в бюджета. Не казвам това за Хоризонт 2020 или Еразъм, но смятам, че трябва да се сложи повече натиск върху факта, че а, ЕФСИ трябва да има по-добър достъп, да позволя по-добър достъп на бенефициентите и социалните предприятия също ще се възползват. Не знам точно как ще стане а, при креативната индустрия. Хората, които, които трябва да са креативни, как те ще, ще кандидатстват за тези фондове? М законодателството съществува в ЕФСИ, но когато се говори за Европейската инвестиционна банка, как тези инвестиции да бъдат достъпни е, е, за всички, надявам се да получим подкрепа за това и се връщам към казаното от колегите, а именно а, съвсем вярно е, че а, креативната индустрия а, е много активна в момента и за това ще има ползи за да създадем работа там и да се насърчи економиката на държавите членки в това отношение. За мен това е много важно. На този етап имаме блокаж. И за да може отделните университети, колежи и така нататък да участват, трябва да се направят допълнителни а, правила. Това, което виждам е, че трябва това да бъде представено и на заседанието на координаторите. Е, Благодаря. Комисията по бюджет е, никога не е зле да бъде на наша страна, поради което е добре, че вие днес сте в двойна функция, докладчик в сянка и член на Комисията по бюджети. Това наистина е от полза. Благодаря. Имам още две изказвания. Силвия Коста. Благодаря на докладчика. Считам, че предложенията са много положителни. Бихме могли да ги споделим. През изминалите две години и половина положихме огромни усилия. Срещнахме с Европейската централна банка и не беше особено положителна срещата, но искам да задам въпрос към комисията и към комисар Катайнен. Нямаше интерес от страна на сектора към инвестициите, частните инвестиции. Това ми беше отговорено. Но аз смятам, че финансовете на Европейския фонд за гаранции за креативна Европа за тази цел. Това е първото финансиране, което после ще се допълни от ЕФСИ и смятам, че Генерална дирекция Connect трябва също да следи случващото се след това платформата за малките и средни предприятия. Как ще се структурира? Представете си една европейска платформа за операторите в сектора – съвместно с Европейския център или с някаква европейска платформа за задействане на искането, което ние представихме. Също относно университетите имаше един документ. Университетите протестираха, защото не бяха асоциирани към изслушването. Така че трябва една проактивна роля от страна на комисията, не просто да изслушва предложението на държавите членки. Държавите членки, разбира се, трябва да информират университетския сектор много по-подробно, защото креативната индустрия и образованието са измежду ключовите ни приоритети. Днес Италия е първият ползвател на ЕФСИ. Защо? Защото Италия създаде една правителствена система, една каса за гаранции, така да се каже, от полуобществен характер, с асоцииране на частния сектор чрез партньорства. И цялата дигитализация, цифровизация на училищата се финансира по този начин. И не виждаме а, човешките ресурси като голяма инвестиция на този етап, за съжаление. А, може би комисията ще ни каже, че има приоритети. А, нека да ги уточним обаче тези приоритети. Кристина Либецка. Благодаря, Кристина Либецка. Кристина? Bardzo dziękuję. Я również przyłączam się do wyrazów gratulacji. Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика защото беше наистина много добре уточнено, анализирано какви са недостатъците на FC. Първо, Имам впечатлението, че цялата програма беше създадена а, с, с един тесен кръг, за един тесен кръг хора, които знаят за нейното съществуване, защото въобще не се информират другите за тази програма. Какви са възможностите а, и не се насърчават хората да участват. Второ, предупредиха, предупредихме комисията когато парите бяха отклонени от Хоризонт 2020 към ЕФСИ, че имаме известни съмнения за това дали фонда ще се използва адекватно. И те наистина не бяха използвани адекватно тези пари. Също, нека да не забравяме, че университетите са много ограничени от правна гледна точка. Когато искат да участват в частни програми, а, и да се превърнат в бенефициенти на частни фондове. Това е много проблематично за университетите, но сте прави, че ако имаше повече синергии между инвестиционните и структурните фондове, които вече се управляват от местните власти, които много често си сътрудничат пък с университетите, те биха могли по някакъв начин да преодолеят тези правни пречки които не могат да бъдат решени само от университетите. По този начин ще бъде много по-полезно за целия сектор. Така че приветствам докладчика и се надявам, че комисията ще включи вашите коментари в работата си, защото наистина сте свършили великолепна работа. Благодаря. Можем директно да зададем на комисията този въпрос, така че сега давам думата на Флорентина Хофмайер, ако е тук. Тук Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по културата, благодаря за тази оживена дискусия по ЕФСИ. Благодаря и за дадената ми дума. Ние, разбира се, си отбелязваме вашите елементи от доклада, както и всичко казано в дискусията. Искам да отговоря на казаното тук и също да подчертая няколко елемента, може би за да ви помогна да разберете нашето разбиране за ЕФСИ. Както знаете, основната цел на ЕФСИ е да подпомага а, за финансирането на инвестиции за бъдещето. А, способност, растеж и а, заетост. Считаме, че на резултатите на този етап са окоръжителни. Какво се случва? На края на, на, на януари 2017, т.е. година и половина приблизително след началото на ЕФСИ, ЕФСИ трябваше да мобилизира около 170 милиарда евро инвестиции на всички държави членки и да се възползват около 388 хиляди предприятия в Европа. А, да, а, а, имахме по-малка стойност, но също а, успяхме да подсилим участието на частния сектор. Нека сега да видим социалната инфраструктура, която знаете, че е широка категория в регламента EFSI. В проценти, общия процент от общите инвестиции, които ще се генерират благодарение на EFSI, е, там ще се включват и образованието и културата, но също искам да се спра на факта, че научно-развойната дейност, иновациите ще се възползват от около 21% от общите инвестиции. Също съгласни сме, че има възможности за подобрение, за да се привлекат повече проекти по културата, по образованието, но също искам да подчертая факта, че EFC а, е инструмент, който се задвижва от търсенето и ще продължи да е така. И всички проекти се избират спрямо заслугите им, спрямо качествата им, по много и ясно установени критерии по регламента EFC. Това, което искам да кажа също е, че настоящия резултат трябва да бъде разгледан съвместно с много високата подкрепа, която се дава на малките и средни предприятия, които са ключови за европейската економика, както знаете, те са гръбнака и около 30% от всичките инвестиции е, се очаква да отидат към малките и средни предприятия и така наречените стартъпс. Голяма част от тях са иновативни компании, които също работят по проекти в културната и образователната система. Какво се случи с инфраструктурната част? Нека да дам няколко примери. Всички проекти, които споменавам тук, можете да ги намерите и онлайн на нашия вебсайт. По инфраструктурната част ние подкрепяхме инвестиции, свързани с по-рискови малки и средни предприятия и стартъпс в Португалия, които създават възможности за образование, е, обучение и заетост. Също подобри се а, финансирането на нови училищни комплекси, както и на а, подобряването на съществуващите в Италия. А, в Финландия, извинете, в Италия се развиха болниците и а, също се дадаха възможности за обучение на персонала и съм а, сигурна, че Европейската инвестиционна банка ще даде допълнителни примери. Но това, както вече казах, е качено на уебсайтовете. И сега, за малките и средни предприятия. Много се случва там. Първо, предприехме огромни усилия също да подсилим обема и обхвата на инвестиционните възможности в инструментите а, за малките и средни предприятия. Какво се направи? Комисията а, отпусна предварително средства за заедостта възоснова на гаранциите по FC от миналия декември. Защо? За да, за да няма прекъсване на подкрепата за микро и малките предприятия. заради финансови посредници в това отношение имаме две гарантирани транзакции, които са подписани и други, които предстоят. По този начин ще се създадат допълнителна стойност за подобен тип предприятия. Към втората половина на тази година EFC също ще отпусне средства за а, а, гаранциите за образование и за култура. Това, което е споменато в доклада, ще стане реалност към второто полугодие на тази година. Това е добра новина и а, това ще позволи също постоянно да подсилим капацитета на културния и креативен сектор а, и гаранциите за него, нещо, което пък ще увеличи подкрепата като цяло за, и устойчивостта им за целия сектор. Също а, схемите за изграждане на капацитет те също ще станат достъпни. И последно по комуникацията изпирам приемаме много сериозно елементите и пропуските, свързани с комуникацията, за които вие споменахте. Ние търсим начини, заедно с ЕИБ, да комуникираме с всички заинтересовани страни по всички въпроси, така че ЕФСИ да подкрепя всички сектори. Разчитаме и на вас, Европейския парламент, да ни помогнете за разпространение на информацията във вашите избирателни райони. Благодаря ви за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt die... Благодаря. Радвам се, че сред нас е представителката на Европейската инвестиционна банка. Тя до голяма степен носи отговорност за изпълнението на това, което сме решили във връзка с ЕФСИ. Поздравявам най-сърдечно госпожа Тимусе и искам да я помоля да вземе кратко отношение по нашия доклад и е, какво е становището на Европейската инвестиционна банка в тази връзка. Благодаря, благодаря, дами и господа, скъпи колеги. Благодаря за това, че поканихте групата А и Б. И Следствие на казаното от на Европейската комисия приветстваме вниманието, което вашата комисия отделя на тези проблеми и вземаме предвид проекто доклада на който разглеждате. Нашето послание днес е, че групата ЕИБ предостава все по-голяма подкрепа на социалния сектор, социалните предприятия, науката, образованието. Ние подкрепяме социалния сектор като цяло и това е нашият е, принос към европейският социален дневен ред, е, социалното сближаване и развитието на иновациите. Ние, ние финансираме инфраструктури, съоръжения, но както по линията и на други фондове ние инвестираме много в човешките е, ресурси, човешкия капитал и по-специално достъпа до образование и до култура. Ние имаме много дейности в е, този отрасъл и от 2000-та година нататък просто ще спомена няколко цифри 26 милиарда евро са били дадени на, на заем на здравния сектор, 38 за създаване на инфраструктури в областта на образованието, 13 е, милиарда за социални жилища. Бих искал също така да спомена, че групата много бързо се приспособи към развитието на, нещ, на нещата, за да можем да помогнем и да откликнем на кризи, като бежанската криза или природни бедствия. Днес а, въпреки, че а, социалните проекти обикновено не са високо рискови е, проекти и те не, и те не се класифицират обаче за ЕРЦИ. както казах, е, и както споменах предишните цифри, ние, е, фина, ние финансираме, даваме заеми съвместно с държавите членки за а, финансиране на проекти. Но когато а, риска е по-нисък, може също, също така да се намери начин за финансиране и за подпомагане на инвеститори в областта на социалното строителство и друго. Днес в момента финансираме 17 проекта, които, които вече са, се осъществяват. както и три рамкови проекта, свързани с предприемачество в областта на здравоопазването. А, както казах, става дума за социални жилища, а, болници, кампуси на университети. В а, мом момента финансираме нова скул в е, Лисабон, е, модернизация на е, болници в Полша, както и работиме с много и малки и средни предприятия, които работят в социалния сектор. Сърп подобни проекти се финансират както по ЕФСИ, така и по Европейският инвестиционен фонд. Също така включваме и новите механизми, като инкубаторите, социалните облигации и така нататък. В социалния сектор – е, центъра за консултация към ЕФСИ дава, предостава услуги в, в областта на оценка на инвестиционни проекти. В Румъния, например, Центъра помага Министерството на здравеопазването с експертиза с, с цел подготовката на три инвестиционни проекта а, в здравеопазването. Става дума за строеж на, на болници. Заедно с. А, Работиме заедно с комисията. Разбира се, знаеме, че още има какво да се желае в тази област. Така че приканвам и вашата комисия да направи е, необходимото. Така че ние е, работиме върху нови инструменти с цел е, намиране начини на допълнително финансиране за осъществяване на социални проекти по линията на тези благодаря ви, много. Благодаря ви много за това, че вие представихте вашето становище и показахте, че ЕФСИ е малка част от е, вашата сфера на дейност. Е, чудесно е, че като Европейска инвестиционна банка вие наистина подкрепяте сектора на здравеопазване, което е, е много добро, както казах аз сега. Е, образование, култура, финансиране на малки предприятия в сферата на творческия сектор, това са нашите основни сфери на интереси и по тази причина мисля, че е важно да, е, всичко може да бъде чудесно, но не е толкова чудесно, за да не бъде направено още по-хубаво. И много често в е, дискусиите с културни дейци се изтъква, че е, местните банки много често не разполагат с необходимия ноу-хау, за да могат да оценяват проекти от е, творческата економика и да предоставят финансиране. И мисля, че точно тук Европейската инвестиционна банка е правилният партньор за контакти, за да може да запълни тази празнота, която се наблюдава при местните банки и да е, може със съответен ноу-хау да се оценяват проекти също по отношение на техните шансове за бъдеще, техните перспективи и конкурентоспособност, е, за да могат те да бъдат е, финансирани. Мисля, че доклада на колегата Еванс върви точно в тази посока, как да успеем различните финансови инструменти, с които разполагаме, чрез ЕФСИ, чрез структурните фондове, но също и възможностите на Европейската инвестиционна банка да ги обвържем още по-добре е, помежду им и да можем да е, реализираме още по-добър резултат, е, още по-голяма добавена стойност за обществото. Смятам, че това трябва да бъде нашата обща цел. Сега искам да дам думата за една минута на Джил и след това преминаваме към Европейския младежки форум чието участници могат, е, ги моля да изчакат още две минути, но сме точни във времето. Благодаря много, благодаря ви за положителните ком... коментари. Радостно е да отбележиме, че всички вървиме в една и съща под посока, включително и коментарите на комисията относно гаранциите, за инвестиции, както и групата на Европейската инвестиционна банка. Всички, всич, всички ние сме отговорни, особено ние тук в парламента, за да подпомогнем развитието на този сектор е, и за да помогнем на нашите общности да живеят е, по-добре, така че благодаря ви за участието и за избирането. Благодаря. Е, очаквам с е, интерес нашето бъдещо сътрудничество. Искам да посоча кой е крайния срок за внасяне на изменения. 3 март, 11 часа. Ще гласуваме този доклад на 25 април. Благодаря ви най-сърдечно за тази добра и толкова плодотворна дискусия. Сега преминаваме към точка 13 от дневния ред. Искам да поканя сега четиримата представители на Европейския младежки форум тук отпред до мен. Kaninchen. Hallo. Willkommen. With your name? Ja, ganz, ganz herzliches Willkommen an най-сърдечно добре дошли на представителите на Европейския младежки форум, който представлява представителна платформа на всички младежки организации тук в Брюксел. Междувременно обменът с Европейския младежки форум в Комисията по култура на Европейския парламент има дълга традиция и много добра традиция, така че искам да припомня още веднъж на колегите, че миналата есен имахме много интересен дебат за резултата от е, европейските събития в Младежкия форум а, с европейските посланици, ако мога така да се изразя. И ние бяхме а, всъщност а, тези, които привлякоха вниманието. Дискусията беше много добра, така че а, наистина възприехме някои предложения. Сега искам да предложа днешния диалог да се концентрира върху резултатите от четвъртия и петия цикъл от структурирания диалог с Европейския младежки форум, най-вече върху много актуални теми, като например насърчаване на младеща, участие в политическия живот, но също така и въпроса за необходимостта от развиване на умения за живота от младеща, така че е, младите хора да могат е, сами да изграждат своето е, бъдеще, да е, се справят с предизвикателствата на настоящето и без да е, говоря повече, мисля, че ние по-скоро днес сме тук, за да слушаме, да ги чуем, те какво имат да ни кажат и за това искам да дам думата на заместник председателката на Европейския младежки форум форум и е, председателя на е, Европейската управляваща комисия на е, структурирания диалог, госпожа Карина Орденгрубър. Вие, може би, сте се оговорили помежду си кой коя част да поеме. Госпожа Орденгрубър, давам ви думата. И още веднъж ви благодаря, че днес сте тук. Благодаря за тези уводни слова. Аз съм Карина Онкрова и съм а, заместник председател на Европейския младежки форум и също председател на Европейският а, комитет по структурния диалог. Структурният диалог е, а, е уникален процес на европейско ниво и а, се борят с политически дискусии между младежите и тези, които взимат решения. Това се включва на национално ниво, с Министерство отговарящи за младеща, с регионалните власти, местните власти, както и специалните младежки съвети и представители на Европейската комисия, които отговарят за младежкия форум. И също така Европейската комисия дава, организира на всеки 6 месеца един такъв младежки форум на европейско ниво. Последният беше около преди няколко седмици. И а, госпожа Михайла Сойтрова, както и госпожа Коста, участваха в тази младежка конференция. По време на а, тези конференции се обсъждат политиките, изказват се препоръки, които са адекватни според младежите в Европа и а, това обикновено е включено в а, заключенията на съвета, но също така тези препоръки служат за а, вдъхновение на много други заинтересовани страни. Така че ние а, се радваме на възможността, която сте ни дали днес, да се справим пред вашата комисия, да говорим тук и да дискутираме препоръките след и при настоящото трио на председателствата. Предишното беше Италия, Латвия, Люксембург. Те се съсредоточиха върху повече умения и участие на младежите, а в настоящия цикъл Холандия, Словакия и Малта Темата беше даване на възможност на младежите да се ангажират в една свързана и разнообразна Европа. Благодаря. The... Уважаеми членове на Европейския парламент, казвам се Диан Делова и аз съм от групата за структурен диалог в Белгия. Имах шанса да съм в Рига и да участвам в четвъртия цикъл от структурния диалог. В съвместните препоръки, написани от младежите и съвместно с тези, които взимат решенията, имаше една препоръка, адресирана към вас, културната комисия. Тя ви насърчава да подсилите дискусиите за гражданското образование в Европейския парламент. Какво а, мислят а, и какво желаят младите поколения за бъдещето на Европейския съюз. Те а, искат да, а, си, да, да имат пълни познания за демократичната система, която ги заобикаля. Искаме европейските граждани да имат критично мислене и да а, са а, да са защитени по този начин от фалшиви новини, увеличаващ се популизъм и други подобни. За тази цел имаме нужда от едно гражданско образование. Гражданското образование е един динамичен процес на обучение, който ще даде на а, лицата, които го практикуват, най-вече младите, а, възможностите за разбиране, познанието и поведението, за да упражняват правилно правата си основите на гражданското образование са многобройни. То ще заличи празнотата между политика и образование и младежите ще имат нужните познания, които са необходими за да участват ефективно в е, политически, економически и социалния живот младежите ще а, разгледат принципите и практическите аспекти на демокрацията. Считаме, че гражданското образование трябва да бъде включено в целия цикъл на обучение, на формалното обучение и трябва да бъде част от националната и европейската перспектива. Също, след като това се включи, то трябва да се включи също и в други неформални обучения. По този начин ще се подсили критическото мислене и ще се позволят на всички младежи от всякакви среди да развият а, своите познания и да вземат активна част в обществото. Като част от младите посланици за структурния диалог в Белгия, имах възможност многократно да сътруднича с младежки организации, за да се включат и а, младежите с увреждания, умствени увреждания в ежедневния живот. В тези организации младежите не просто откриват обществото, те се чувстват и по-добре дошли. Това е само един пример. Считаме, че младежките организации са в една привилегирована позиция, за да достигнат до всички младежи от различни среди с различни възможности и да предложат различни подходи на обучение, с което да ги превърнат в активни граждани. Така че информацията, обучението, това са ключовете. Когато се върнете във вашите избирателни райони, отидете в училищата, обърнете се към младежите и му пишете какво правите и защо е важно. Нека те да знаят какво става всеки ден и да насърчат и да, да, раз, да разберат това, което вие правите. Насърчете учениците от вашата държава да участват в младежки програми на европейско ниво а, дайте им вкус за европейските политики, нека да ги разбират и насърчавайте ги да дойдат тук да гледат. Вярвайте ми, говоря от собствен опит. А, бях в структурния диалог, вече от 5 години съм да, в него и нямам намерение да излизам от този диалог. Та и заради а, ключовите действия в този диалог започвам да разбирам напълно значимостта на европейските политики и демократичната система, която ме заобикаля. Това, което видях е правото за всички младежи, което може да бъде допълнено с гражданско образование. Но също и с надграждане на мостове с други младежки организации, за да се подсили сътрудничеството. Това е великолепната добавка към формалното образование. Целта ни за утре е да бъдем двигателните сили на промяната, да бъдем тези, които ще защитават човешките права и ще вървим напред към положителното развитие. Аз съм тук днес, за да изразя личния си опит, че всичко е възможно чрез гражданско образование. Моля, превърнете това в реалност. И за да дадем и за да ви дадем представа за нашата работа, погледнете видеото от Словашкото председателство в Кошиче. Thank you.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 Yes, I will take over. Да, аз ще продължа. Благодаря. А, казвам се Криста Негра и съм говорител на форума и съм представител на Естонският е, съвет на младите. И участвах в е, структурирания диалог е, в Кошице, в консултациите с млади хора в държавите членки, в цяла Европа, се очерта едно послание. Да дадем повече възможност на младите хора да развият критично мислене. Това, това беше казано и от преждеговорящите. Това е от огромно значение за младите хора. Целта Целта, целта е, е тези, които взимат политическите решения да развият критерии за прозрачност, за да могат младите хора да участват в е, целият е, процес. политика, която се основава на, на, на факти, на доказателства е от огромно е, значение за младите хора, тъй като това ще бъде наистина една промяна в е, е подхода. Колкото до препоръките, те биха били да има повече развитие на грамотността, на медиите, насочени към младите хора на работата тук във вашата комисия относно финансирането на младежките програми към медиите, чрез медиите. Аз също така бих наблегнала и на един друг аспект на нещата, начина по който се получава информацията от медиите и за начина как по който си взаимодействаме, си поставяме предизвикателства и постигаме целите си. Радвам се, се че в, а, а, в а, дискусиите си ние изтъкнахме много критични елементи, но направихме и много предложения за а, помага, подпомагане и задълбочаване на разнообразието като, като цяло. на, на, на европейско равнище, но също така и на национално равнище, като развиеме контактите и обмена между различните общности вътре в а, държавите членки. А, европейският младежко мероприятие. Помага също така за развитие на европейската идентичност. Защо да не се организират подобни мероприятия в отделните държави членки, като по този начин ще се даде възможност на младите хора да проведат е, дебат политически и друг е, е, помежду си. Да, дебатите са важни, но това ще бъде и възможност те да се срещат и да се повеселят заедно. Така че бих ви помолила да спомогнете наистина за организирането на подобни мероприятия. Андрея Карфецов. Скъпи депутати, благодаря, че ни приемете днес тук. Аз съм Андрея Казаменти, член на Европейския форум, но тук а, е, представляваме на НПО Европейска конфедерация на младежките клубове. Това е мрежа на организации, които насърчават и разпространяват идеите, свързани с неформалното образование и подпомагат като цяло младежките дейности в Европа. Това е една от малките международни неправителствени организации, които са били поканени за участие в структурния диалог. Ние проведахме консултации с млади хора а, от а, различни държави членки. Какво означават, какво вършиме ние в рамките на нашата а, мрежа? и какво представляват за нас работата на младите. Това са проекти е, и мероприятия, създадени, е, осъществявани от млади хора за млади хора. Европейската комисия включва в дефиницията си и всички извън класни и извън училищни занимания и мероприятия. Целта е да се създадат условия за по-добър статут на младите. Социален, екологичен, политически, е, за да могат е, те да, да имат по-добри е, умения, да могат да участват в вземането на решение и да могат да организират и провеждат дейности. Ние разбираме, че нашата работа и работата на младите предизвиква все повече и повече внимание и интерес от страна на Европа, но не достигат средства, няма достатъчно финансиране за устойчива дейност на от страна на младежите. Разбира се, чрез Erasmus Plus се постигат много добри резултати, но няма достатъчно финансиране също така за дейностите свързани с проследяване и продължаване на дадени мероприятия помолихме след заседанието, след конференцията в Словакия да се обърнем към Европейският съюз за помощ, включително и за допълнителни оперативни средства за инфраструктура, за персонали за създаване на физически, но също така и на виртуални пространства за е, сътрудничество и общуване между младите. А, също така наблягаме много на така нареченото неформално образование. И Също така бихме искали да се създаде една всеобща рамка за признаване на всички умения и знания, постигнати чрез различни е, форми на е, е, действане. Искам да ви покажа една публикация относно е, валидирането на неформалните форми на образование. Също така искам да спомена, че в преразгледаната европейска харта в главата посветена на младите се казва, че младите имат възможност да участват свободно в доброволческата дейност в Европейския съюз. Да, доброволческата дейност е много важна за младите хора, за да се чувстват те активни, участващи граждани на Европейския съюз. В процеса на консултиране с младите хора те самите подчертаха, че институциите е, трябва да направят, е, да създадат необходимите условия доброволческият труд да бъде достъпен за всички млади, независимо от къде идват и какви, какъв е техния а, е, происход. Да, от една страна съществува корпуса на солидарност, но но трябва да има и финансиране за други програми. И просто ние е, призоваваме да се намерят е, средства за основните програми, а не от, от една програма да се финансират е, други за сметка на едните. Благодаря ви за това, че ме разбирате. Благодаря за вашите изказвания. Те бяха много интересни, много вълнуващи. Колкото до Европейският корпус за солидарност, да, това наистина е една добра идея, но разбира се, в никакъв случай този корпус не трябва да бъде финансиран от вече съществуващи средства и от други програми. Мисля, че трябва да има координирана дейност, разбира се. Но просто трябва да има и допълнителни средства, свежи пари. Това е посланието, което ние ще отправиме към комисията също. Вчера на заседанието на координаторите решихме да предложим на комисията някои основни виждания как може да се осъществи връзката, това да бъде неутрално по отношение на работните места, да не става за сметка на съществуващи, но и на бъдещи работни места за нормални работници и също така тези свежи пари е, да се допуснат е, за финансиране на програмите. Мисля, че всички сме едини по това. Надявам се, че комисията ще вземе предвид всичко това и като имаме на наша страна младежкия форум, това е допълнително предимство. Особено ме радва факта, че още веднъж ясно поставяте фокуса върху неформалното учене. Не знам дали си спомняте, че ние, когато говорихме за програма програмата Еразъм Плюс, преди да бъде внедрена тя, имахме голяма загриженост и много се борихме за това частично срещу съпротивата от страна на комисията, че в сферата на неформалното учене да не се е, допускат е, нередности, това да си остане самостоятелна област и тази програма Youth in Action да бъде наистина съществена част от е, програмата, защото за всички нас, във всички политически групи, Неформалното учене в младежки клубове, в младежки организации, в международни срещи е изключително важна част от самата програма и по наше мнение трябва да остане такава. И всичко, което вие казвате, още веднъж потвърждава нашите виждания в следващия програмен период наистина да се застъпим за значително повече финансови средства за цялата програма, да се борим за това, защото мисля, че точно тази неформална част от образованието, най-вече в сътрудничество с младежки организации, е много важна част от всичко онова, което ние желаем да постигнем с програмата Еразъм, а и също така в сферата на доброволните дейности. Благодаря ви най-сърдечно за проявената от вас е, ангажираност, за това, което изложихте днес пред нас. Имаме половин час сега за дискусия, така че ако всички се съобразяват с времето, мисля, че ще успеем да се справим. Ако обаче е, изказванията са много дълги. Аз ще ви давам знак с чукчето. Имам трима желаящи за изказвания. Сабина Фархайн като координатор от групата на НП. Сабине. Първо искам да ви благодаря за това, че сте тук, че сте в диалог с нашата комисия, че споделяте вашите виждания, вашия опит в Европейския младежки форум. Някои от темите, които бяха засегнати за нас са от много голям интерес. Първо, как можем да постигнем този е, структурен диалог и на национално равнище. Е, тук обаче можем да действаме само индиректно, е, защото това попада в правомощията на държавите членки. Можем да насърчаваме обаче не можем да изграждаме такива национални форуми пряко и за това мисля, че е важно всички национални дейности да бъдат обвързани с международните дейности на европейско равнище и да бъдат по-добре структурирани. Освен това, вие посочихте, че трябва да посещаваме повече училищата. Аз съм в привилегировано положение, живея на границата между Белгия и Нидерландия, така че за мен това е кратко пътуване до тук. Но винаги, когато при мен идват е, училищни класове или посещавам училища, има голям дефицит на информация по отношение на работата на Европейския парламент, значението на Европа, за какво отговаря отговаряме, за какво не отговаряме, какво правим в момента и аз мисля, че трябва да има по-голяма комуникация, по-добър диалог и наистина ние се опитваме да постигнем това с нашите собствени програми за посещение, но и так, чрез такива програми като Еразъм и сега искам да се спра на последната точка финансиране. Ние наистина положихме много усилия да бъдат отпуснати повече средства за програмата Еразъм. Получихме в действителност тези средства и сега комисията взима повече средства от програмата, за да изпълнява нови инициативи. И сега тя действа така, като че ли тези свежи пари за Еразъм са и за нови програми. Аз мисля, че в случая не само Европейския корпус за солидарност, но и други аспекти трябва да бъдат взети предвид да не се финансират други дейности от средствата предвидени за разъм. Аз мисля, че има и други програми, Комениус, Леонардо и ние е, тук имаме големия проблем, че имаме много повече добри предложения, отколкото можем да финансираме и за това аз не съм склонна от тази програма да се извеждат средства. Напротив, необходими са ни много повече средства, за да успеем младите хора да бъдат включени в тези програми. И един е, въпрос как достигате до младите хора, които нямат интерес към Европа, към европейския диалог. Бихте ли ни дали някои съвети? Благодаря. Това е един въпрос, който е вълнуващ за всички и може би всички вие ще ни предложите добри договори, отговори. Силвия Коста. Е, комплименти ай кватро. Благодаря. Поздравления. Да, говоря на италиански. Поздравления за четиримата ни гости. Да, говорим за структуриран диалог. Това е много положителен елемент в нашата европейска система. Именно от една страна да се подсили критичната мисъл и от друга страна да се а, представи една, едно съзнание за свързаността на световете, които ни заобикалят. И в това отношение ще кажа, че нашата комисия а, поработи доста. Имаше един доклад, представен в пленарна зала, който се казваше а, как да, да учим Европа в училище. И там се говориха точно за ориентациите на държавите членки, гражданското образование в учебните програми. Не можем да го наложим, можем обаче да го предложим, да го препоръчаме и направихме един доклад за ролята на образованието, за насърчаване на междукултурния диалог. Това са предложения, идващи от вас и които ние взехме много на сериозно. Другата ми забележка говорихте за това да участват повече различни организации, с които има различни връзки форума. Разбира се, това са много добри е, предложения. Добрите европейски практики могат да се, да се предложат и на национално евро. Обмен на информация или пък движението и събитията свързани с европейската младеж, както и подкрепата към младежките медии. Тази година е специална. 30 години на програмата Еразъм и също подписването, годишното подписването на Римския договор. Така че, имате ли препоръки, специфични препоръки а, във връзка с това важно събитие, именно годишнината на Римския договор, който ще има честване на 25 март в Рим. И също годишната на Еразъм беше чествана в много европейски държави и съответно ще има един документ, една платформа с документ, която, който ще бъде представен на 25 март за годишната от Римския договор. 30 години от Еразъм видяхте създаде се един вид споделено европейско пространство, европейско гражданство и много други неща ще се, ще се свържат с това събитие. Кристина Либачка. Благодаря на Силвия Кристина Либачка. E, Благодаря. Благодаря за тези спонтанни изказвания. Да, понякога се питаме дали политиките не са отекчаващи, а, а пък вие показахте, че те могат да бъдат много увлекателни. И аз като математик определено се радвам да видя, че а, вие се базирате на логика и а, факти за политиката. Да, образованието е много важно, но тук има въпрос. Искам да го разисквам малко повече. Вие предлагате гражданското образование да бъде включено в основния учебен цикъл на училищата. Аз искам това образование да бъде задължително и в работата на училищата, но, не да, но не да има оценки не просто да се превърне в едно учебно занятие, което трябва да научите на изуст, каква е политическата система, всички държави членки и така нататък. Не, не така трябва да процедираме. Това образование трябва да бъде живо, да се базира на а, обмен на становища, така че да се учат политиките, но по един правилен начин. И вторият ми коментар е по неформалното образование и допълнителните квалификации, изисквани от него. По всички документи, публикуване от Културната комисия, например Еразъм, доклада по Еразъм и други, и още бъдещи доклади, възоснова на работата на комисията, ние винаги казваме, колко е важно неформалното образование и нуждата да бъде признато. Не само квалификациите, които са придобити чрез един такъв неформален процес, но също и признаването на периодите на обучение, неформално обучение, за да могат тези хора да ги използват а, чрез, в образователната система. Така че тук съм напълно съгласна с това, което казвате и искаме, искам да се сътрудничим, когато изготвяме бъдещите доклади. И още един коментар. Прави сте, когато казвате, че диалога, структурният диалог трябва да отразява реалностите на държавите членки. А, примерно в Полша местните власти, общините, всички имаме съвети, младежки съвети, които, към които се обръщаме за консултации по въпроси, засягащи младите и при взимането на решения, свързани с тях. Така че, може би, когато се състои едно от вашите заседания, можете да поканите тези представители на младежки съвети и да ги питате какво са виделите, дали са удовлетворени от подобно сътрудничество, дали това е правилният модел, дали това може да се използва в други държави членки и така нататък. Но има нужда от дискусия, за да знаем а, как работят тези, а, тези съвети. Благодаря за спонтанните изказвания и за доверието ви в политиката. Благодаря. Джил Еванс. Благодаря. Благодаря за вашите презентации, които считам много интер... за много интересни. Особено точката за нуждата от повече диалог, повече дискусии на европейско ниво относно образованието. Аз представлявам Уелс в Обединеното кралство. Ние гласувахме да напуснем Обединен... Европейския съюз, но разбира се, знаете, че само пълнолетни над 18 години могат да гласуват такъв референдум но сред младите хора смятам, че повечето а, гласуваха да останем. И ако имаше примерно възрастова граница 16 години за гласуването, със сигурност резултат от референдума щеше да е различен. И мисля, че трябва да позволим на младежите да продължат международните контакти, да запазят и дори подсилят а, тези мрежи за в бъдеще. Просто това искам да кажа. работата, която вече е свършена в международен план, е от ключово значение за развитието на младежите, на образованието и се надявам, че младежите в Уелс, които аз представлявам, все още ще бъдат включени във вашите форуми. Благодаря. Колегата Шайдрова. Я наважи на наши kolegyni Ivens. Já jsem totiž chtěla hovořit o tom, že jsem velmi ráda za ten přímý... Така, много се радвам, много се радвам, че най-после имаме един пряк контакт с вас защото вие, младите хора, посвещавате свободното си време, което бихте могли по, по друг начин да, да прекарате, го, пре, го отдавате на европейските младежки институции. Европейската комисия, Европейския парламент се опитват да правят каквото можеме за създаване на работни места, възможност на младите хора да пътуват. А с какво се сблъскваме? С, по, по, с, с по, популизма. Каква, какви ще бъдат резултатите в Нидерландия? Уилдърс ли ще спечели? като ще бъдат резултатите във Франция? Млади, младите хора са у нези, които трябва да вземете нещата в свои ръце. Вие трябва да ни кажете какво трябва да направиме. Защото за вас е важно Европейският съюз да откликва, да бъде на висотата на вашите очаквания, търсения. Аз ние ще ви помогнем с каквото можем, но вие ни помогнете. Има, има демократични сили, които се борят за а, надграждането на Европа, за а, укрепването на Европа, но кажете ни какво да направиме. А, наистина ще направим всичко възможно да подкрепиме, доколкото а, е възможно европейската създаването на Европейска доброволческа служба. Да, но разбирам, наистина са много, много необходими са свежи пари за осъществяване на проектите, но помогнете ни да помогнем на Европа да бъде единна. Благодаря ви. Благодаря. Комисията. Ще се радвам, ако вземете думата. Благодаря за това, че че ни поканихте на обмена на информация с представителите на Младежкият форум. Това се нарича структуриран диалог с Младежки форум. Да, това е структуриран диалог не само с форума, международния форум, но също така и на национално, регионално и друго равнище. Няма да навлизам в подробности в... относно примерно препоръките на четвъртият кръг за препоръки, свързани с по-голямото участие на младите хора в а, процеса на взимане на решение, насърчаване на неформалното образование, работа за развиване на европейското гражданство, борба срещу радикализацията и развиване на един европейски поведенчески модел. В близките седмични експертната група ще излезе със своите препоръки включително и с предложения за инструментариум за борба и превенция на радикализма. Е, парламента ще бъде информиран за всичките действия в тази област. В момента тече петият кръг. Беше. Това и това беше включено в последния доклад, че структурният диалог, диалог трябва да достигне до по-широки кръгове млади хора, особено тези, които до сега не са били обхванати от него. Мога само да кажа, че младежката конференция в Косиче и вие видяхте тук откази от нея. Е, постигна много големи резултати. Имаше 70 хиляди отговор, като предишните събрани отговори от младите хора бяха 40, да, 40-70, това е голям прогрес, но нека не забравяме, че е, младите хора в Европа все пак са милиони, но отбелязваме напредък. Благодаря ви. Благодаря. Заключителните изказвания ще предоставя на представителите на Европейския младежки форум. Имаме около 10 минути за това. Да, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Сега по вашия въпрос, как можем да спечелим младите хора за Европа, аз бих посочила следното. Ние трябва да включим повече младежките организации, Естествено, е, като мултипликатори ние имаме много важна роля. Младите организации, младежките клубове, е, те могат да действат на местно равнище, те трябва да бъдат е, свързани помежду си на местно равнище и смятам, че това са важни аспекти, на които трябва да обърнем внимание. За тази цел обаче са необходими структурни помощи, така че младежките организации да могат да работят дългосрочно, не само от полугодие на полугодие правосъдие и за това е много важно да може да се извършва планиране. И ние виждаме, че мерките за строги економии отслабиха не само отделни държави, но и младежките организации, просто защото бяха спрени средства за подпомагане. Така че е, ние виждаме в каква посока се развиват нещата, когато граждански организации вече не могат да изпълняват своята дейност в е, желаната степен. Много важен аспект също е, е препоръките е, за структуриран диалог да бъдат изпълнени на практика. Е, става дума за процес от година и половина, където млади хора се срещат на европейско равнище и е важно тези препоръки да бъдат изпълнени. Както казах, младите хора естествено губят доверие, когато те не са включени в даден процес, по който са работили и е, нищо от препоръките не се изпълнява. Разбира се, тези препоръки, както казах, е, са на лице, но те трябва да бъдат изпълнени. И искам да спомена още един важен аспект. Е, става дума за видимостта на вече вече действащи програми. Има Еразъм Плюс с различни аспекти. Разбира се, Университетският обмен е най-известната дейност в рамките на Еразъм, но има и европейски доброволчески инициативи. Но и други младежки проекти трябва да бъдат по-силно обвързани помежду си, трябва да бъдат представени в по-голяма степен. И то пред обществеността, за да могат да получат е, нейното признание. След това е, на, по въпроса на госпожа Шойдрова, е, Европейският младежки форум ще участва на срещата в Рим. И, а, да, наистина ще участваме на това събитие и ще се обсъждат бъдещето на Европа. Това е един от нашите приоритети. И а, в това отношение искаме да ви поканим да се присъедините към нас а, в, а, на това събитие за 2018 също. А, смятам, че ще бъде голяма възможност за всички а, вас да, да направите собствен, доклад по собствена инициатива за след този младежки форум. И а, наистина ви молим да ни подкрепите. И също относно казаното от госпожа Еванс а, за младежите под 16 години, Австрия, а, моята държава, беше а, първата, която намали възрастовата граница за допускане на младежи под 18 години да гласуват и на регионални избори, на местни избори. И знам какво е да се участват в такива важни е, избори. Така че този Европейски младежки форум подкрепя подобни инициативи. Продължаваме да се борим за това и очакваме също а, евентуално да има промяна до парламентарните избори през 2019. Така че а, може би колегите тук също ще кажат нещо. А, какво е да се гласува на 16 години? Да, а, младежите бяха много заинтересовани да гласуват и искаха да останат в Европейският съюз. Да, не знаем какъв би бил крайният а, резултат, ако, ако можехме да гласуваме, но в шотландския референдум тези младежи им беше позволено да гласуват и те съответно също много наклониха везните. Нещо друго, по което искам да говоря, един въпрос, как младежите да участват повече в Европейския съюз. Поделям казаното от Карина. Младежките организации са най-доброто място. А, но също така и Европейския съюз трябва да бъде по-заинтересован от младите хора, да покажете а, интерес към нас. А, ние също се интересуваме от политика, от участие. Но ако техните проблеми не се разглеждат от политиците, те не се чувстват представени в традиционните методи на участие и съответно а, никога няма да ги спечелите в дискусиите си. Така че ви подканям, вас и вашите колеги, да помислите повече за младежите и да ги включвате в политиките. Благодаря. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Искам да благодаря най-сърдечно. Вие желаете ли да кажете нещо? Съвсем накратко по а, европейската солидарност, по корпуса за европейска солидарност. Всички знаете, а, че културната комисия е нашата опора, че вие сте съгласни с нас по много от основните точки и че това е една развиваща се инициатива. Всеки ден идва нова информация за това какво е, как ще изглежда този е, корпус и за нас, например, е важно ако това се направи, то да стане ясно, разбираемо, а не просто да бъде празна черупка, която показва, че сме постигнали цифрите, за които Юнкер говори. Толкова много млади, млади хора участвали в солидарни дейности. Може би ще трябва просто да че не може просто да изберете член от една база данни, че трябва наистина да има активност. Тази програма може наистина да подобри доверието и интереса на младежите към Европейския съюз, така че нека да включим малко повече съдържание, а не просто да го правим, само за да правим нещо си. Е, Благодаря. Ако има писмено установище на Европейския младежки форум по Корпуса за солидарност, ние бихме проявили голям интерес и бихме включили това в нашата резолюция, така че ако имате нещо в писмена форма, ще ви благодарим, ако ни го изпратите. Съвсем накратко по гражданското образование. Както вече казахме, не искаме това образование в училищата да има а, оценки. Искаме учениците да имат основите на политиката, така че да могат да разбират, когато един човек като вас дойде да говори а, при тях за ежедневни теми. А, смятам, че тези основи са точно това, което Да, точно това липсва на учениците, именно, че нямат основите, за да разберат това, което става. И именно за това а, не са толкова заинтересувани от политиката. Просто не разбират и това, което четат в а, пресата, а, не го разбират и ако имаха основите за да разбират, може би а, ще участват повече, да, ще разбират как се взимат решенията и ще виждат решенията и как тяхното становище може да бъде взето предвид. Но тъй като това отнема време, може би ще да участват повече и да участват много повече. Благодаря. Ja, ganz, ganz herzlich. Благодаря ви най-сърдечно за този толкова плодотворен диалог, толкова интересен. Той, разбира се, ще намери своето продължение най-късно през следващата година. Мисля, че успяхме да покажем до някъде, че Европейският младежки форум в лицето на Комисията по култура на Европейския парламент има силен съюзник. Проблема е обаче, че ние не сме сами на игралното поле. Ние трябва да разговаряме с съвета, който винаги има решаващата дума по отношение на парите. Комисията също, тя много често е благоразположена, но не винаги мисли като нас. И разбира се, ще трябва да е, вземем предвид и националните държави. Така че ако можем да си помагаме един на друг, смятам, че ще е от полза и за двете страни. Така че благодаря ви още веднъж най-сърдечно. Смятам, че този структуриран диалог не само на европейско равнище трябва да се провежда, но трябва да бъде бъде подет и от местното равнище, е, защото мисля, че много неща, които вие засегнахте по отношение на насърчаване на младежката работа на място, на младежките клубове на място, естествено за това регионите, общините отговарят е, и е, в Европа ние не можем да правим всичко. Е, трябва ние да поемем отговорност, те обаче да осигурят средства и да осъзнаят, че насърчаването на младеща означава инвестиция в бъдещето. Така че, според мен, е, всички ние трябва да продължим да работим в тази посока, така че тази идея да не изпадне в забрава, а да бъде осъзната от всички. Благодаря ви още веднъж най-сърдечно за посещението ви днес. Пожелавам ви успех успех във вашата работа. Благодарим ви сърдечно за чудесната дискусия тази сутрин. Е, следващата ни среща ще бъде на 22 март е, ежедневно, е, т.е. за цял ден. И е, ние обаче ще се видим днес на обяд. Е, е, във връзка с посещението на Дома на европейската история. Благодаря също на нашите преводачи, които винаги са ни помагали в нашата работа. Пожелавам приятен ден на всички. Довиждане!